Good morning. Добро утро на всички. За мен е голямо удоволствие да ви приветствам на това публично изслушване относно как да се отнесеме сериозно към загрижността на нашите граждани и полето на действие на Хартата за основни права, член 51 наистина добре дошли на, на всички наши гости. Нека да ви предоставя малко практическа информация. Ще разполагаме с устен превод на всички официални езици, с изключение на естонски, фински, литовски, португалски, словенски и словашки. Също така имайте предвид, че това изслушване се излъчва по интернет и изказванията на нашите докладчици ще бъдат записани. А сега по същество. Днес ще се опитаме да навлеземе и да оцениме истинският ефективност на защитата, която се предоставя на гражданите по силата на системата за защита на основни права в Европейския съюз и държавите членки. Хартата за основни права бе прията през декември 2009 година. От тогава насам нашата комисия получава все по-голям брой жалби, в които жалбоподавателите посочват и стъпват всъщност приложимост на хартата, за да е, посочат е, нарушаване на техните основни е, права. Същото се забелязва и в естеството на делата, които се разглеждат от Европейския съд. В член 6 на ДЕС се казва, че разпоредбите на хартата в никакъв случай няма да разширяват компетенциите на Европейския съюз, така както са залегнали в договорите. Самата харта определя ограниченията на полето на действие в член 51. Разпоредбите на хартата се отнасят до институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, зачитайки принципа на субсидиарността и до евро, е, държавите членки, когато те прилагат е, законодателството на Европейския съюз. Така че съгласно член 51 е, първи гражданите, които се жалват от потъпване на основните си права, трябва да потърсят е, помощ от националните си съдилища и власти е, по силата на принципа за субсидиарността. Същевременно е, националните съдилища и властите трябва да прилагат разпоредбите на, на хартата в само при приложение на законодателството на Европейския съюз. А, при всички други случаи държавите членки са онези, които трябва да изпълнат своите задължения за гарантиране на основните права по силата на международните договори и собственото си законодателството. Членовете на конвента, които разписаха хартата, бяха недвусмислени, когато определиха полето на действие, позовавайки се също така на съдебната практика на Европейския съюз през 90-те и 2000-та година. Но е, изречението, когато се прилага законодателството на Съюза, предизвика доста разгорещени е, дебати и някои смятат, че полето на действие на е, хартата би могло да бъде разширено отвъд е, компетенциите на Европейския съюз, е, като включва и някои национални мерки. Днес е, ще разговаряме с експерти и представители на академичните среди по тази тема, за да разберем какво това означава за гражданите на Европейския съюз. Е, разширяването на полето на действие на хартата, прекаленото разширяване, може да, е, да постави под заплаха стандартите относно конституцион, конституционната а, гаранция а, за това е важно да има все повече обмен между Европейския съд и националните е, съд, съдилища. Европейската комисия се придържа стрикно към буквата на закона, т.е. към хартата, когато отговаря на жалбите, които ние и предосяваме. временно Европейският парламент има по-либерални виждания по въпроса в, и е, включително е, призовавайки към отменянето на член 51 в, в е, своята е, резолюция от 2014 година, така че ние ще се спреме на защитата на е, основните права на гражданите, ролята на основните институции и последиците за основните права на гражданите. Сигурна съм, че това изслушване ще бъде много навременно и а, като депутатите и експертите ще размишляват заедно по какъв начин да отговориме на а, опасенията на гражданите предвид предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз в момента. Така че ви пожелавам един много приятен ден, а сега давам думата на нашия на нашия председател Палчаки, който ще бъде модератор на, първото, на първата част на нашето заседание. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Дами и господа, Бих искал да ви приветствам с добре дошли. Благодаря ви, че присъствате на нашето заседание. Ще започнем нашата работа с една представяне по а, искане на а, дирекция С относно тълкуването на член 51 от хартата по-стриктно или по-широко приложение на хартата спрямо националните мерки. Давам думата на госпожа а, Павента. Благодаря много. Благодаря за това, че ме поканихме да представя това изследване в вашата комисия. Целта на това изследване е да направиме критическа оценка на приложението и тълкуването на член 51 на Хартата за основни права и по-специално както каза вашата председателка, да видим по какъв начин на хартата има последици за националните е, мерки за това трябва да разгледаме съдебната практика преди и след въвеждането на хартата. Съдебната практика преди влизането в сила на хартата е много важно, тъй като хартата бе създадена за да кодифицира съществуващите практики. Ще в Съд, сегашната съдебна практика показва, според мен, че е, Европейският е, съд е, тълкува по-рестриктивно полето на действие. В също така разгледахме някои от петиции, които ни бяха предоставени от комисията по петициите и е, също, също така е, отговорите на комисията и дали те са релевантни или не с оглед е, прилагането на хартата и в последната част ще така призовеме към едно по-активно и по-смело разглеждане на член 51. Както вече казах, по силата на член 51 основните свободи се гарантират само когато се прилага правото на Европейския съюз. Е, имаше известни опасения, че, че ще има а, пре, а, застъпване на компетенциите и за това член 51 беше изменен е, след приемането му е, в Ница и преди влизането в сила на Лисабонския договор. Лисабонският договор добави две изречения в член 51 относно а, спазването на а, ограниченията на правомощията на Европейския съюз и че хартата не може да се разпростира отвъд а, приложението на законодателството на Европейския съюз. Това второ изречение бе се така стъпва на някои по-рестриктивно, по-рестриктивно тълкуване на Европейския съд и на е, някои случаи от съдебната практика. Знаете, че Обединеното е, кралство е, се бои много, че е, ха, хартата може да е, бъде е, един. Е, една пречка за упражнението на, на националното а, националния суверен, суверенитет на страната. В изследването доказваме, че има, а, че приложението на хартата спрямо националните мерки е различно в различните държи членки. По принцип, чартата се прилага в два случая, когато държавите членки е, прилагат е, е, европейското законодателство и когато се ограничават, се ограничава правото на свободно придвижване. Аз лично смятам, че има три начина на тълкуване на член 51. Първо, когато има по-широко тълкуване на хартата, в делото Акерберг Франсон, например, там, там много ставаше дума за дело по повод а, събиране на ДДС и съдът а, а, е, реши, че а, интересите на Европейският съюз са нарушени а, с а, проблемите свързани с събираемостта на ДДС и се позова на хартата. Във втория случай нещата бяха малко по-сложни и по-неочаквани. Ставаше дума за Денел магби и Ненденес и е, до голяма степен е, Европейската заповед е, за арест и колективните компенсации. Тук тук позоваването на хартата имаше за цел по-голяма ефективност при приложението на европейското законодателство, тъй като защото тук не ставаше дума за хармонизация на националните правила, а за тяхната координация. А, националните власти а, трябва да а, могат да се позовават на решения на други власти в други страни, но това ще създаде проблеми за приложението на Дъблин 2 и Дъблин 3. И трета, трети вид съдебна практика, когато се смята, че хартата не може да се прилага в дадените, за дадените дела. Ако, примерно, дадено национално правило или е, нормативна уредба не е тясно свързано с, национално, с европейското законодателство, тогава хартата не се прилага. В делото си Рагуза съда заяви, че основните права не са самоцел, а се превръщат в един инструмент за улесняване на върховенството на закона и ефективността на европейското законодателство. Неодавна имаше случай свързан с европейското граждан, гражданство и едно по-рестриктивно тълкуване на правата на европейските граждани. Включително и прилагането на някои мерки, като необходимостта лицето да има е, социално осигуряване и достатъчно ресурси, за да може да се установи в дадена страна. И ако тези е, критерии изисквания не са изпълнени, не можем е, не може лицата да се, да се позовават на разпоредбите на хартата. Сега, какви са основните проблеми, свързани с защитата на основните права в Европейския съюз и по-специално член 51. Аз разглеждам само член 51, а не и макроконституционните е, разпореди. Това може да доведе до намаляване защитата на основните права в Европейския съюз в много чувствителни области, като например в областта на убежището, През 2013 година при обсъждане на присъединяването към ЕКПЧ да реши, че между държавите членки има, доста, има до, достатъчно достатъчно отношение на доверие, за да може да се смята, че това гарантира основните права на някои граждани. Разполагаме обаче с доказателства, че това не винаги е вярно. И Знаете, че а, член 7 от ДФС има прекалено много политическа ориентираност и по-малко почива по-малко на а, съображения свързани с хартите, но европейските граждани очакват че техните е, права е, се защитават от Европейския съюз, когато те се и а, е, много трудно може да се обясни на някой, който смята, че неговите права са потъпкани, че, те, че неговият проблем не спада в сферата на действие на а, хартата. Има и проблеми свързани с е, компетенциите, но, но в крайна сметка, когато гражданите се преместват от една държава в друга, те наистина очакват е, техните е, права, особено поне онези, които попадат в обхата на европейското законодателство, да бъдат гарантирани и зачитани. Разгледах някои петиции, за да а, оцена дали, да речеме, дали отговорите на комисията са релевантни. Има три а, групи петиции, които нямат очевидно, в които проблемите нямат очевидна връзка с европейското законодателство. Проблеми свързани с трансгранични семейни спорове или свързани с родителските права Предвид състоянието на нещата, наистина смятаме, че няма пряко пряка връзка с европейското законодателство и съответно с хартата. Втора група, два два вида жалби, в които има потенциална връзка с европейското законодателство. Ставаше дума за граждани, които са са се преместили за гражданка, която се премести в друга държава членка, където е родила дете и връщайки се в собствената си страна е, е установила, че в акта на раждане на детето е записан е, бившия и съпруг, който по принцип няма нищо общо с е, това. И второто вторият е, а, случай беше за а, последиците от ограниченията и бейлаута в Гърция. Това може да в този случай можем да смятаме, че има някаква връзка с а, хартата. Комисията може да ни каже какво мисли по въпроса, защото тук смятам, че отговора не беше е, релевантен. И е, трета група ставаше дума за нарушаване на основни или основополагащи принципи, залегнали в договора на Европейския съюз. Така че за гражданите може, може наистина да се чувстват незащитени и има случаи, в които няма начин да се потърси отговорност на държавата членка при, е, при потъпкване на основополагащите принципи. Затова смятам, че трябва да се намери подобен инструмент, но за сега е много трудно. Ако, примерно, дадена държ, държава членка реши да потъп да наруши основополагащите принципи на Европейския съюз. В случая с Гърция и там не съм, както казах, не съм съгласна с отговора на, на Гърция. Смятам, че в другите случаи подхода на комисията е релевантен и отговаря а, и е в съответствие и е в съзвучие с решенията на Европейският съд. В края на това изследване на, на а, настояваме на а, това, че няма инструмента, който да задължава държавите членки да зачитат основополагащите принципи. А, всъщност основните права имат а, и биха, му, биха могли също така да бъдат а, един инструмент а, за а, развитие и, за, и а, стабилизиране на вътрешния пазар, но при всички случаи смятам, че за сега Европейския съд няма този подход. Смятам, че като цяло съд трябва да преразгледа някои свои решения и по-специално проблемите, които проистичат от Европейската заповед за арест мисля, че, че е много, много хубаво да, да живеем в едно пространство, където всички основни права се зачитат, но за съжаление това не винаги е така. А, Държавите, кои, приемните държави по Дъблин 2 или държавите, които а, издават а, Европейска заповед а, за а, арест, трябва също да спазват а, основните права. И ако има подобни инструменти, е, това ще даде тласък на едно, едно цялостно е, движение за засилване на основните права, а това е абсолютно необходимо предвид е, проблемите, проистичащи от търсенето на убежище, беженците и така нататък. Е, тази седмица съдът ще излезе с решение по едно от делото, но при всички случаи необходимостта а, лицето да разполага с а, социално осигуряване, за да може да а, се радва на своите основни права, според мен е, има, представлява проблем по силата на е, тълкуване на конституционните разпоредби. Това е, мисля, че е цялото. Благодаря. Thank you indeed. <clears throat> I was the impression. Благодаря ви. Оставам с впечатлението, че тук в нашата комисия по петиции усещаме опитите за включването на хартата с основните права в първичното право на Европейския съюз. Трябва да отговаряме на очакванията на гражданите, като прилагаме стриктно тълкуване на хартата, например по отношение на принципа за третирането на мълцинствата. Въпросът е обаче дали бихме могли да изпълним очакванията на гражданите, по-точно как? наистина представяте ни добра подкрепа, когато ще трябва да разглеждаме петициите, свързани с основните права. Сега, дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя нашите гости, които ще разполагат с 10 минути за да направят своите изказвания. Бих искал да ви приканя да се придържате в определеното време за изказване. След като чуем нашите гости, ще имаме кръг от въпроси и отговори. Започваме с първия панел, в рамките на който ще чуем становището на видни академици във връзка с обхвата на приложното поле на хартата с основните права. Преди влизането и в сила ще разгледаме начина по който тя се прилага на национално равнище. Цена на нашите гости е да ни представят реалната защита, която предоставя хартата по смисъла на член 51 от нея. Сега бих искал да дам думата на професор Елис Муир, професор по европейско право в университета в Мастрихт. Заповядайте, имате думата. Thank you. Thank you very much. Uh, good morning to all of you. Благодаря ви. Добро утро на всички, госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря ви за поканата. Uh, помолиха ме да uh, помисля заедно с вас във връзка с една поредица от въпроси, които са свързани с историческия контекст по приемане на хартата, контекста свързан с Европейския съюз. Бяха ми зададени и няколко по-технически въпроса, свързани с член 51. Преди да започнем да обсъждаме тези въпроси, бих искала като предварителни е, бележки да кажа е, следното, разбира се в допълнение към чутото от госпожа Спавента. Нека да подчертая, че въпросът е изключително важен не само за европейските граждани, но и за всички, които по един или друг начин са повлияни от хартата. Тоест, дискусията по хартата не трябва да се включва, да се свързва само с европейските граждани, а с всеки един, който по един или друг начин може да бъде повлиян от нея. Най-напред бих искала да ви представя кратка историческа справка – просто за да представя контекста в рамките на който ще отговоря на по-техническите въпроси във втората част на своето изказване и накрая ще споделя с вас няколко свои мисли. Помолиха ме да помисля за... да помисля и да поговоря с вас във връзка с закрилата на основните права, разписани в хартата. Тези права са защитени в европейския правен ред много преди влизането в сила на Лисабонския договор. Още 60-70 години има съдебна практика на Европейския съд, където закрилата на основните права е неизменна част от европейското законодателство. Много често се е постановявало, че европейското законодателство има примат над националното и по този начин се е нагласил правния ред – Утвърдено бе, че европейските институции или институциите на общността по това време ще трябва да спазват тези основни права. Същото се отнася и за държавите членки, които действат като главни действащи е, лица на Европейската общност. Така че идеята за основни права не се създава с Лисабонския договор, е, тя не възниква с хартата. Основните права влизат през задната врата в европейското законодателство, защото това не е основната е, точка на интерес интерес на европейската интеграция, но неизменно е трябвало да се разработят и тези права заедно с економическото развитие. Не само тези основни права влизат през задната врата, но и го правят по много сложен начин. Няколко източника има за закрила на основните права, както знаете, хартата, но преди хартата имахме общи принципи на европейското право, които са изградени с времето и които все още съществуват паралелно с хартата. В този сложен контекст да не забравим Европейската конвенция за основни права, към която трябва да се присъедини Европейския съюз и която е един специален източник на вдъхновение за общите принципи на Европейския съюз. Това са сложните източници за закрила на основните права, които не трябва да забравяме. Тук не обсъждаме само приложното поле на хартата, но и основните права отвъд нея. Защо тази система се е развива през задната врата и то по толкова сложен начин? Смятам, че е важно да не забравяме, че Европейския съюз и Европейската економическа общност по това време не са били създадени като организация за защита на основните права. Основните права не са били в приоритетите на мандата на европейските общности по това време, което обяснява защо основните права се развиват по толкова сложен начин по време на европейската интеграция. Важно е също така да не забравяме и следното. Хартата по никакъв начин не променя нещата. Да, ние разполагаме с харта, която има правно вързващ характер. В нея се разписват поредица от права, които стават по-видими и по-значителни в европейския правен ред. Модернизират се също и някои от основните права, които вече съществуват в правната уредба. Но като такава, хартата по никакъв начин не променя факта, че основните права не са основната цел на економическата европейска интеграция, на европейската интеграция. Основните права може да играят по-видима роля по време на интеграцията. Може би европейската интеграция предполагала известно ниво на закрила на основните права, но основният политически мандат на институциите – е свързан с различните политики, които са разписани в договорите. И сред тези политики има някои политики, свързани с основните права, като например защита на личните данни и така нататък. Но по никакъв начин не се дава мандат на европейските институции да разработват специална политика, свързана с основните права. Означава ли това, че хартата няма никакво влияние? Разбира се, че не означава. Тя играе основна роля, тъй като дава по-голяма видимост на основните права. Тя води до модернизация на основните права като такива и дава възможност на гражданите, на институциите и на други заинтересовани страни да разработят тези основни права и да се ползват от тях. Разбира се, ние приветстваме тази роля на хартата. На практика това означава, че европейските институции и държавите членки трябва да спазват основните права при всяко едно действие в рамките на европейското законодателство. Няма да се спирам на съдебната практика, която ни представи професор Спавента. През последните години в общи линии държавите членки трябваше да спазват е, основните права при всяко едно свое действие. Това е тълкуването на Европейския съд за член 51 от хартата. Такова беше и тълкуване преди, тълкуването извинете, преди влизането в сила на Лисабонския договор. Няма да разглеждаме отделните а, казуси, но всичко се свързва с а, закрилата по смисъла на член 51 от хартата. И този член а, е тясно свързан и разбира се отговаря на всичко, което се прилагаше преди хартата да има правно вързващ ефект. Съгласна съм с професор Спавента, че отговора на Европейската комисия се вписва с настоящото тълкуване на европейското законодателство като цяло. Сега на по-техническите въпроси. Нека съвсем накратко ви напомня, че тук обсъждаме релевантността на хартата за държавите членки на национално равнище. Но да не забравяме, че една от целите на хартата, да не кажа основната цел на хартата, е да има пълно прилагане и спазване на основните права от страна на европейските институции, органи, агенции и така нататък. И в това отношение имаше няколко доста зрелищни случая. теста ША и други. Да не забравяме, че дори да сме разочаровани на този етап, се постигна много в това отношение. На по-техническо равнище поискахте да отговоря на въпроса каква е целта на член 51 от хартата. И тук ще надградя на това, което току-що казах. Член 51 изначално е разписан, за да се осигури статуквото, а именно да се повтори отново, че Европейския съюз по никакъв начин не е замислен като организация за спазване на основните права, а като съвсем друга организация, която просто трябва да ги спазва. Европейския съюз и държавите членки, когато действат от името на Европейския съюз, трябва да спазват основните права. Това е неизменно, но няма всеобхватни правомощия на Европейския съюз в това отношение. Още от самото начало на европейската интеграция се прилагат тези права. Каква е връзката между член 51 от хартата и член 6 от договора за ЕС? Член 6 от договора за ЕС въвежда две новости. Правно вързващ ефект за хартата от една страна и изискването Европейския съюз да се присъедини към хартата. Тези два аспекта са пряко свързани с уточняването на източниците, които трябва да се използват с цел спазване на основните права в Европейския съюз. Нека да помислим до каква степен член 6 от договора за ЕС доизяснява функцията на хартата. В това отношение няма никаква новост. По смисъла на член 6 от договора за ЕС отново се постановява, че първоначалната цел на създаването на Европейския съюз не е да се превръща в организация за е, закрила на основните права. Просто Европейският съюз и държавите членки, когато действат като страни от Европейския съюз, трябва да спазват основните права. Това е относно връзката между член 51 от хартата и член 6 от договора за ЕС. Тези две разпоредби един вид се е, припокриват и казват едно и също. В решението Камбарей съдът потвърди, че член 6 от договора за ЕС като такъв не променя отношението между националния правен ред и европейския такъв по отношение на хартата и закрилата на основните права. Няколко коментара, ако позволите, за да се върна на някои от елементите, които се очакваше от нас да обсъдим днес. Има ли значение дали ще бъде заличен член 51 от хартата? Аз не смятам, че има някакво значение. Член 51 от хартата сам по себе си повтаря съдържанието на член 6 от договора за ЕС. Значи първо трябва да има промяна на член 6 от договора за ЕС. Принципа за отпуснатите правомощия един от принципите, които не отпускат всеобхватни права на Европейския съюз относно основните права. Член 51 от хартата е тясно свързан с член 6 от договора за ЕС, който е неизменен. Ако искаме да променим член 51, ще трябва да се промени член 6 от договора за ЕС, но заличаването на член 51 няма да доведе до голяма разлика. Следващ въпрос. Трябва ли основни, основната юрисдикция във връзка с основните права да получи мандат и по отношение на Европейския съюз като такъв? Смятам, че на национално равнище може да бъде направен много по-удачен избор. А дали можем допълнително да увеличим закрилата на основните права в Европейския съюз чрез увеличаване на правомощията на Европейския съюз? Да, това е така и професор Спавента преди малко ни го показа. Много може да се направи с сега действащата правна рамка на европейско равнище както по отношение на тълкуването на вече съществуващите разпоредби и съдебна практика, така и на политическо равнище. Може да се засили дискусията в това отношение, като един от елементите, който неизменно отново ще възникне в днешната дискусия, е този за вече действащите права. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо професор. А, сега а, давам думата на доктор Остин Бенсини. Той е начало на катедрата по обществено право в университета на Малта. Ah, I thank the chair for giving me the opportunity. Благодаря, господин председател, за този шанс да се обърна към участниците в изслушването днес. Ето какъв въпрос си е, зададох аз, за да преценя как да подходя към е, подготовката за днес. Въпросът е, трябва ли да се даде достъп до ам, по-широко третиране на основните права, що се отнася до петициите? Това е въпрос, който касае пряко състава на тази комисия. Смятам, че не бива да а, съществуват квалификации във връзка с а, петициите, които разглеждате тук, стига подалите петицията да отговарят на условията. Член 44 от Хартата за основните права дава правото на всички граждански граждани в Европейския съюз, физически и правни лица, да подават петиции в парламента. Тоест това само по себе си е едно основно право. Правото на петиция проистича директно от правата, на които се радват европейските граждани. Тоест, това право носи със себе си разбирането, че Европейския парламент брани основните права на гражданите на Европейския съюз, както и, че гражданите могат да се радват на автоматичното право да се разгледа тяхната петиция. Темата днес е как да вземем предвид тревогите на европейските граждани по отношение на хартата за основните права. Това означава, че трябва да видим какво възпира гражданите да подават петиции и как се използва този инструмент. На първо място, петициите трябва да са свързани не само с обхвата на правоприлагане на ЕС, трябва също така подали петицията да има а, интерес. Основното право а, на подаване на петиции също така а, води и до последствия и има политическо значение. Още през 1944 година се заявява, че правото на петиция е политическо право. И то гарантира демократичните принципи в обществото, както и оправдаване на очакването на гражданите. Тоест, това не означава, че подалите петиция винаги трябва да докажат материален интерес – свързан с обекта на петицията. Защото обекта на петицията може да повлияе директно или индиректно на всички граждани на ЕС. Както казах, цитирам от 1944 година. Става ясно, че гражданите, както и правните лица от Европейския съюз имат право да подават петиции към парламента, които са свързани с техните интереси, стига а, обекта на петицията да е пряко свързан с техната дейност. Колкото до страните членки, там има известни ограничения за това кой как може да подава петиции. Например, в националния парламент на Дания, Гърция и Великобритания – а може да се подават петиции само чрез депутатите. Това би трябвало да ни отвори очите за а, аргумента, свързан с интересите, които един гражданин трябва да има, подавайки петиция. Интересно ми е да погледнем и към германската конституция. Тя признава основното право на петиция. Според член 17 всеки има правото заедно с други или сам да подаде жалба към компетентните органи. Тоест принципа, който определя а, кой може да подава петиции, е ясно определен. Правилата са ясни всяко физическо и правно лице в Германия има основното право да подава петиции към парламента. И няма нужда от правен капацитет, за да се упражни това право. Реално иска се единствено подаващия петицията да може да изрази ясно за какво става дума в нея. Дори и в национален парламент да няма комисия по петициите, както например в Малта, парламентът винаги на национално ниво трябва да се интересува от гражданите, от сигналите, които те подават, както и да, да се ангажира с разследване. Например, в Малта има проект закон, който се обсъжда в една от комисиите на тема етиката на депутатите. Позволява, той позволява всеки да подаде жалба в това отношение към парламента, свързана с етическото поведение и морала на депутата. основното а, право за петиция трябва да си остане основно право. Да се оспорва това не би било а, коректно, тъй като правото трябва да бъде придружено само с привилегиите, свързани с парламента. В тази връзка има една интересна инициатива, която а, поведе президента на Малта. Тя а, касае гражданските инициативи в а, противоречивата сфера на парламентарните привилегии. Тоест, тук а, това е тема, която е подходяща за петиции както е и в Европейския парламент, има определени привилегии, свързани с работата на парламента, които са неприкосновени и за които не може да се направи нищо. Президента на Малта обаче предлага гражданите да подават петиции за коригиращи действия, които да предотвратят злоупотреба с тези привилегии. Това нещо би увеличило прозрачността и отчетността на парламента. Президентът на председателя на Малтийския парламент смята, че когато гражданите се чувстват засегнати и смята, че има злоупотреба с парламентарни привилегии, те трябва да се обърнат към парламента и да направят така, че да бъдат предотвратени други злоупотреби. времено гражданите на Европейския съюз имат право да участват директно а, в процеса, т.е. всеки гражданин може да участва в а, демократичния живот на ЕС. Трябва да се разширят а, мерките, които насърчават доброто управление и участието на гражданите в дейността на Съюза. Тоест, трябва да има прозрачност в институциите и органите, които се занимават с това. Едно по-широко тълкуване на основните права, свързани с петициите, дават на гражданите по-голям контрол и по-голямо участие в европейската идея. Ето и още какво искам да споделя с участниците в това изслушване. Смятам, че дебата по тази тема е изключително важен и участието на тази комисия а, също е много важно за демократичното развитие на процесите. Също така искам да ви обърна внимание, че а, достъпа до а, работата, свързана с петициите, не е чак толкова лесен. А в а, Малта се изпращат петиции, някои от които са допустими, други не. Статистиките, които получаваме, са доста общи. И а, когато се опитваме да разберем къде стоим в статистиките, свързани с петициите, Малта винаги попада в категория други. Тоест, статистиките са много съсредоточени върху а, цифрите и тъй като ние сме малка страна, не фигурираме никъде. Тоест, правата свързани с петициите в малките страни някак се остават на заден план. Така че искам да се възползвам от тази възможност и да помоля малки страни като моята да получават по-подробна информация. Благодаря на всички и ви пожелавам полезен дебат. Благодаря. Благодаря, доктор Весини. Много интересно изказване. Аз сега давам думата на доктор Андраш Якабс, който е директор на Институт по изследвания в Будапешта и който работи също за Института Макс Планк в Хайдълберг. Благодаря, госпожо председател, за тази покана ще говоря за приложението на Хартата за основни права в чисто вътрешните национални дела. Първо ще, ще се спра на това, ако искаме да разгърнем основните е, ценности и да ги защитим, които са залегнали в член 2 на е, ДЕС, трябва да имаме надежни методи за изпълнение на политическите решения без а, бюрократична колебливост и да има доверие. Либер, либерта, е, свободата всъщност се основава на недоверието към политиците. В а, послед, последно време имаше много проблеми, които доведаха до разкорещаване на обсъжданията относно основните права, но, как, но какви трябва да бъдат методите за изпълнение? Член 51 на хартата постановява че само когато се прилага европейското законодателство, се прилагат принципите на хартата. Има, разбира се, различно тълкуване на това твърдение. Може нещата да се тълкуват така много е, рестриктивно. Е, да се гледа само буквата на закона, но ще бъдем много далече от духа на създателите на хартата. Има и различни начини на а, тълкуване нюанси в тълкуванията, които вече бяха и така повдигнати от преждеговорящите. Сега, пър, първо има различни начини, както казах, на тълкуване. които са, разгръщани, са раз, развивани от различни теоретици. Богдан Шунлун, който трябваше да присъства днес, каза има свое тълковано, кое, тълковане, което беше публикувано в различни списания, бяха много, и беше много критикувано. Така че това е едно, едно тълкуване и сега ще се спра на друго тълкуване. И моето предложение би било едно творческо преразглеждане на член 55 първи и пълна приложимост на хартата във всеки случай, дори когато става дума за а, абсолютно вътрешни проблеми и дела. Това означава, че ще има върховенство на европейското законодателство и децентрализирано е, децентрали, децентрализация на съдебната практика. Какво означава това? създаване на една общност на основните права, мисля, че по това предложение в духа на втората презентация, която беше направена. Мисля, че в крайна сметка основната мисия на Европейския съюз е, е да насърчава е, демокрацията, върховенството на закона и е, демократичните права. Това е залегнало в най-различни е, членове на ДЕС и по този начин ще бъдат затвърдени тези ценности. Дър... Държавите членки, в които тези ценности са потъпкани, трябва да бъдат е, е, изхвърлени от Европейския съюз. Аз смятам, че подобно предложение просто не неуместно. Разбира се, като, като, като цяло идеята е добра, но има нужда за някак, някак, някак да имаме е, до, едно е, подплащане от гледна точка на друг, доктрината, по какъв начин можем да задействаме всички механизми, които които дава възможност е е, член 50, член 51. Евро, европейското гражданство като цяло може да задейства член 51. Е, В крайна сметка, след като човек е граждан на Европейския съюз, европейското законодателство се отнася към а, него ако използваме и формулировката, която е залегнала в решението в делото Франсън, като цяло всич, нарушаването на всички човешки права в Европейския съюз могат да задействат приложението на член 51 какво всъщност е, е, са нещата. Тук не става дума за конфликт между държава членка и Брюксел или Люксембург или така нататък, а за конфликт между е, национално правителство и националната съдебна система. Система. така че тук не може да бъдат използвани така наречени европейски аргументи. Смятам, че из, и, някой смята, че изменението на член 51 може да бъде решение на проблема. Аз обаче лично смятам, че не може, тъй като това не е реалистично. Тъй, тъй като ще бъде изваредно трудно да се е, постигне избон, изменение на разпоредбите на хартата, е, до толкова, доколкото и е, някои държави членки са отрицателно настроени към приложението на тази харта. По този въпрос пише Карлос Клоса в политиката на ратификация на европейските договори. Може да се преразгледа това, с което разполагаме, например, и да видим как можем да го тълкуваме. Но моето предложение и което съм а, така представил на някои е, форуми и мероприятия. Е, и аз мисля, че тук съм в а, е, така противоречие с общоприетите възгледи по въпроси. Но аз лично смятам, че закона не е нещо физическо, не е предмет, а закона е това, ако е което съдът направи или извърши с него. Тоест, ев, Европейският съд винаги може да излезе с едно решение, което да стане водещо а, в тази материя. Може би това може, може да се да се случи и по този начин хартата ще се превърне в една истинска активна харта за всички европейски граждани. Знам, че това тълкуване е на практика незаконосообразно но аз мисля, че повечето съдебни решения, които а, са така стават а, водещи и ключовите, обикновено са на практика на ръба на незаконосъобразност. Ако видите, ако разгледаме съдебната практика в много държ държави членки в Германия или в 70-те години в Франция за свободата на сдружение. Това е решение на Конституционния съд и то тогава стана едно ключово решение. Виждате, че всички тези решения са всъщност доста спорни по същество. Също така знаете, че в хартата има разпоредба, която се позовава на компетентността на съда по правата на човека и, и се казва, че основният му, е, морален орган е съда на правата на човека в Страсбург, който бива наречен е, Ватикана. Днес казват, че Ватикана се намира в е, Страсбург. So what should the organs do? Така, какво трябва да направят е, властите? Какви, какво, как, какво бих, какъв съвет бих могъл да им, да им отправя, макар че те не го искат? Трябва да се замислиме какви са ценностите, които искаме да а, затвърдиме и да намериме съответните а, доктринални спусъци, които да ги задействат. Е, какво Европейският съд в крайна сметка има решителна роля в за решението на този проблем, тъй като той може да излезе с творческо тълкуване на хартата. А какво могат да направят и другите органи? Комисията може и да направи нещо. Да, комисията може също да предприеме релевантни мерки. Разполагаме с е, и изследвания с изследването на Ерик Бол. Ако, ако комисията излезе с, с свое тълкуване и някакси и Европейския съд ще последва. Комисията по принцип заявява своето е, желание и за допълнително тълкуване и и Обикновено, когато има една по-широка или по-творческа тълкуване от страна на комисията, това някак си задейства в последствие Европейския съд и разполагаме с достатъчна статистика, за да а, потвърдиме това. Така че смятам, че винаги има аргументи за нещата да запазят статуквото си, но аз не смятам, че това е правилният подход, защото в крайна сметка, ако продължиме така, основните права и върховенството на закона ще бъдат подкопани в Европа, а ние не можем да си позволим подобно поведение, т.е. трябва да предприемеме някакви действия. Имам и една по-кратка версия на моето изказване и една по-дълга версия, която ще бъде публикувана от е, Oxford University Press в края на годината. А също така може да отидете и на, моя, на моята веб е, страница и ако имате някакви въпроси към мен, съм на ваше разположение. Късъм се Якабур. Thank you very much indeed. Благодаря ви. А сега за мен е удоволствие да дам думата на професор Жан-Пол Жаке, професор в университета в Страсбург и в колежа на Европа, както и бивш директор на правната служба на съвета на Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, за това, че ме поканихте. Трудно е човек да вземе думата след толкова вдъхновяващо изпълнено с надежда изказване, а именно това, което чухме преди малко. Много често ние мечтаем в политическо отношение, но тук бяхме приканени да погледнем и действителността, което е изключително важно. Аз сега бих искал да слезем малко на земята и да разгледаме този проблем, който не е толкова класически. А именно, трябва ли да се изисква от хартата и от Европейския съд нещо повече от това, което могат да ни дадат. Смятам, че има възможности за развитие, но тези възможности трябва да вземат предвид и действителността. Преждеговорившия възлагаше всички надежди на Европейския съд – но нито един съд не може да отиде отвъд това, което е приемливо и приложимо. Приемливо и приложимо от държавите членки и от всички страни. В противен случай тази съдебна инстанция не е ефективна. Ето защо бих искал да ви приканя да бъдем малко по-скромни в очакванията си. Хартата не е създадена за да осигури обща закрила и спазване на основните права в целият Европейски съюз. Не това е функцията, действието на тази харта. В противен случай нямаше да има смисъл да имаме и конвенция за правата на човека – Идеята на хартата беше да запълни един правен вакуум, който съществуваше в системата и това се дължеше е, на факта, че Европейския съюз не е член по хартата. Това се дължеше основно на институциите. Държавите членки бяха само косвено засегнати от целия този процес, защото за да има пълнота на целия процес, трябваше случаите, в които държавите членки действат като членки на Европейския съюз, но от свое собствено име, те трябваше да подлежат на същия правен режим, на който бива подлаган Европейския съюз. Ето защо а, можем да кажем, че тази харта само косвено се отрази на държавите членки, но не това беше основната цел на хартата. Когато в рамките на конвента трябваше да изготвя първата редакция на член 51 от хартата и преди малко чухме първоначалния текст от госпожа председателката, та в текста се казваше когато хартата бъде приведена в изпълнение. Тогава Обединеното кралство се намеси и бе подкрепено от други държави, като в текста беше въведена формулировката Only when implementing, само когато бъде привеждана в изпълнение. Искахме да направим някаква препратка или бележка под линия в хартата, за да може да се обясни истинската цел – много колебания имаше в това отношение, имайки предвид и бъдещето разширяване на Европейския съюз и тогава а, избрахме термина scope, приложено поле, а не само only when, т.е. само когато хар... едва когато хартата бъде приведена в изпълнение. Европейския съюз трябва да осигури баланс, който е много трудно осигурим. Трябва да се намери баланс между спазването на правомощията, които бяха потвърдени в Лисабонския договор, в член 6 на договора за Европейския съюз, в специалния протокол. Германия също много се притеснява от този момент. Та баланс между този момент и обхвата на европейското законодателство по смисъла на придаване на правомощия. Чрез хартата се дават правомощия, които са свойствени на държавите членки, но не и на Европейския съюз. За Европейския съд е много трудно да се запази този баланс. Както чухме преди малко, заличаването на член 51 няма да доведе до нищо, защото така или иначе водеще принципа за придаване на правомощия, а държавите членки остават отвъд този принцип. Така че, в отговор на това, което чухме преди малко, бих искал да ви кажа, че е излишно да променяме договорите, защото по смисъла на придаване на правомощията така или иначе сме ограничени. Принципа на взаимно доверие и спазването на основните права са взаимно свързани. Да не забравяме, че Европейския съд не е съд по правата на човека. Европейския съд няма за основна задача да защитава основните права. Може и да е жалко, но не това е работата на Европейския съд основни линии Европейския съд трябва да следи за действителността на мерките предприятия от Европейския съюз. Това не се отнася до държавите членки. Европейския съд трябва да прилага също да прилага тълкуване към договорите, но няма никаква сила по отношение на промяната на националните законодателства. И когато имаме национална правна уредба, която е поставена под въпрос – в Европейския съд. В този случай той не се произнася по конкретния случай, а просто се ограничава до тълкуване на европейското законодателство в контекста на националното, вземайки предвид основните права. Съда по правата на човека от своя страна може да бъде сезиран с конкретен казус за нарушаване на основните права. Когато обаче Европейския съд е сезиран за конкретен случай в рамките на преюдициално производство, съда не се произнася по конкретния случай, а относно тълкуването като цяло. И това в голяма степен обяснява съдебната практика на Европейския съд, която се базира на взаимното доверие. Принципа за взаимно доверие е конституционален принцип за Европейския съюз според Европейския съд. Без този принцип не може да има хармонизация в наказателно-правната област, нито в гражданско-правната такава. Ако не е на лице принципа на взаимно доверие, не може да се върви към хармонизация. Да, презумпцията е добра, но тя не е необорима. Европейския съд говори за чести пропуски, но а, термина, който използва Европейския съд, е доста скромен. Не се говори за системни пропуски, а за индивидуални такива. Националният съдия е този, който се занимава с нарушаването на основните права. Националният съдия взема отношение в светлината на решението на Европейския съд. Това се отнася и във връзка с системните пропуски в това отношение. Именно това правят националните съдии – В случая с съда по правата на човека е, казусът е съвсем друг, защото съдът по правата на човека се произнася по конкретния случай. И така, принципа за взаимно доверие се поставя под въпрос в областта на обежището от страна на държавите членки В това отношение аз бих посъветвал да не се е, убива изцяло този принцип. Принципът е насочен към държавите членки, но и към Европейския съд, който трябва да прилага умерено тълкуване на принципа за взаимно доверие. Последен коментар, ако позволите. Тук говорим за закрила на няколко равнища или по-точно на три. Системата е доста сложна. Да, действително, сложна и трудна система, както за съдиите, така и за учениците. Учениците и студентите още по-трудно могат да разберат тази сложна система. Европейският съд ни е дал няколко насоки за тълкуването на тази сложна система. Какво казва Европейския съд в това отношение? Председателя на Европейския съд поставяше акцента върху следното. Спазването на основните права е един вид шадоинг при прилагането на европейските такива. Трябва да се прилага харта в светлината на договорите. Това е първия критерий. Вторият е наличието на пряка връзка – не е достатъчно да имаме косвени последствия. Разбира се, тук имаме поле на осмотрение и в това отношение съм напълно съгласен с първият оратор. Но моля ви, не забравяйте момента на създаване на Съединените Американски щати. Те тогава бяха изправени пред същия проблем, пред който сме изправени и ние. И тогава основните права се превърнаха в основна дискусия като основното беше да се установи дали основните права трябва да бъдат в правомощията на федералната държава или на отделните единици. Така че САЩ бяха в същото положение, в което сме и ние. Закона за основните права се прилага в рамките на федералния закон, а що се отнася до националните правни уредби, то тогава се прилага акта или закона в областта на основните права на конкретната държава, на конкретния щат. Именно този процес, тази дискусия позволи да се стигне до това решение. Същевременно обаче и при нас има развитие, което се дължи на тълкуването. Е, Скорошното дело Фасон Гериш от 2005 година. Решението по това дело може да доведе до същото положение, до което а, вече се стигна в рамките на други две дела. Ако Европейската заповед за арест бъде прилагана по начина по който се тълкува от тях, това може да накърни нашата конституционална идентичност, защото основните права са свързани с човешкото достоинство, член първи от основния закон на Германия и така нататък и така нататък, което означава, че в този случай не прилагаме правото на Съюза и съда не е приложил правото на Съюза. Това беше един вид предупреждение към Европейския съд. Просто бе казано, трябва да се внимава в това отношение. Случаите с Европейската заповед за арест или тези свързани с взаимното доверие са важни. Ако Европейския съд не беше развил съдебната си практика по отношение на защитата на основните права, щеше върховенството на европейското законодателство да бъде поставено под въпрос. Именно това казва и немския съд. Нашето конституционално право ще ни попречи да прилагаме европейското законодателство в такъв случай. В този случай имаме колизия на закони и тази колизия на закони може да доведе до промяна. Моля ви, не се отчаивайте, все още имаме време за успешен край. Благодаря ви. So, um, Благодаря, господин професор. Ще ми се днес да сме малко по-гъвкави, защото всички оратори са изключително интересни и на всички ни е много интересно, но и имаме лек проблем с времето. И заставаме от а, графика, за това имаме време само за 2-3 много кратки въпроса. Заповядайте, госпожо. Благодаря за а, вашите изказвания. Те чудесно иллюстрират какви дилеми стоят пред нас. Очевидно, гражданите имат определени очаквания. И заради хартата, и заради системата в Европейския съюз и така нататък, те очакват ние да защитаваме техните основни права. Ако ние се ограничим само до дела, с които се заема съда на Европейския съюз, то тогава какво правим? Тези конфликти, пред които сме изправени, са доста ясни. От една страна, критериите са изключително ясни. Страните членки, новите страни членки трябва да прилагат копенхагенските критерии. Много ясно е какви са основните принципи на Европейския съюз, член 2 и така нататък. Изведнъж обаче те чуват, че тези критерии са валидни само при определени ситуации. И в един момент просто не въжат, което не е редно, ако искаме да запазим доверието на гражданите. в нашата комисия ние трябва да се заемем с това. Трябва да се заемем с всичко, което ги вълнува. Ако те се обърнат към, подадат петиция на тази тема, ние трябва да можем да а, направим нещо по въпроса. Не можем да им казваме, вижте, това не е в нашия обхват на дейност. Така че съм малко объркана след всичко, което чухме. От една страна, е, като ви слушам, си мисля, че ще ни е много лесно да се справяме с всичко, защото просто имаме извинение да не се справяме с него. Но от друга страна ние имаме задължение да изслушваме гражданите и техните притеснения, свързани с основните права. И то не само, когато те са свързани с едно определено а, правоприлагане, или сфера, или а, компетенции на този или онзи съд. В крайна сметка, ние сме Комисията по петиции на Европейския съюз. Затова не виждам как бихме могли да върнем някои. Единственото ни оправдание би трябвало да бъде, че сме претоварени от работа, не нищо друго. Не можем да казваме, ами това не отговаря точно на нашите компетенции, отидете в съда. Ако имаме някаква ситуация, можем да се обърнем към определени институции или комисии, а, за да знаем как да процедираме, но все пак сме длъжни да предприемем нещо. Не мога да приема някой да ми каже не се занимавайте с тази а, петиция или с тази тема. Председателя, благодаря ви. Äh, äh, благодаря. Госпожо председател, господин председател, искам да изкажа благодарност на всички оратори и гости, които се изказаха. Някой спомена студентите, които а, са изправени пред доста трудната концепция за компетенциите и правомощията в Европейския съюз. Това със сигурност е вярно. Ние също сме изправени пред а, този проблем. Други комисии в парламента също. Някой спомена, че Европейския съюз не е създаден като организация, която да защитава основните права. Смятам, че това е истински пропуск от страна на неговите основоположници, защото като економически съюз а, а, той се развива много бързо и а, целта му е доста ясна, но смятам, че за бъдеще ние трябва да работим и за фронта, на фронта с основните права и да ги включим в а, а, основните принципи. И има две неща, които а, искам да засегна. На първо място какво правим в тази комисия с петиции, които засягат този проблем? Имаме, както знаете, много петиции, при които можем да направим препоръки към страните членки, но те само ни изслушват, благодарят ни и вдигат ръце. Те казват, това си, си нашите компетенции, и така нататък. Получава се един нещо като пинг-понг в един момент. А, ние бихме искали все пак а, да видим някаква активност от тяхна страна, вместо да се въртим в кръг. Така че имам въпрос към всички вас. А, какво бихте ни посъветвали? Нас тук в комисията за петиции. Как да подхождаме към подобни ситуации? Как можем така да вземем по-твърда позиция? Как да преодолеем тази съпротива от страна на държавите членки да не ни отговарят и да не зачитат нашите препоръки? За момента това искам да попитам. Председателя, може би ще отговорим, ако не остане време накрая, един последен въпрос да чуем. Госпожа Спинели. Благодаря. Бих искала само да кажа, че понякога в този парламент се чувствам доста неспокойно и неудобно. крайна сметка ние сме институция и всички сме избрани от гласоподавателите, от гражданите – Тоест, ние трябва да си вършим работата и на базата на член 2 от договора и целите на Европейския съюз, както и на основание член 51 от хартата, сме в една ситуация, с която трябва да видим какво можем да направим. От моя гледна точка, Европейския съюз е организация, която трябва да се занимава с основните права. тази харта не съществува само за да а, запълва дубки в конвенцията. Нито пък а, да а, предоставя някакви интерпретации за а, страните членки. Напротив, тя а, поставя изисквания, които да са в крайна сметка в защита на гражданите. Много внимателно изслушах всичко, което казахте. Вижда се, че имате различни позиции, различни гледни точки помежду си. И смятам, че а, като цяло се вижда една такава неудовлетвореност от член 51. Говоря от името на евродепутат. Много ме заинтригува също така препратката към дебатите в Съединените щати в началото. Нещо, което професор Жан Пол Жаке спомена. Стори ми се, че това е важна аналогия в американската конституционална история. Не твърдя, че ние трябва да постъпим по същия начин – макар че може би си струва да го помислим. Благодаря. Председателя, какъв драматичен край на първия ни панел. За съжаление трябва да прекъсна този интересен брейнсторминг, но времето ни притиска. Сега съм а, изключително щастлив да дам а, думата на модератора на втория панел. you need, but uh, with, with, with, with this, yes, this an absolutely collapse of, of our But the second climate. one is shorter. Who would like, who would like... Madam Chair is our... Госпожа председателката е шефката. Тя твърди, че може би трябва да чуем отговор на тези въпроси. Председателката. Виждам, че някои колеги много искат да отговорят а, други искат а, да чуят все пак отговор от а, ораторите. Няма как всички да станат до края, може би. Това би било съвсем нормално. Затова смятам, че е хубаво сега да отговорим повдигнатите въпроси. А пък накрая можем да се опитаме да обобщим а, изводите и евентуално, ако ни остане време, да задълбочим отговорите. Само една кратка забележка. Ако Европейския съюз беше държава и то централизирана държава, нямаше да се сблъскваме с тези проблеми. Но Европейския съюз не е това. Така че ще сме длъжни да живеем с проблемите. Първо, имаме две инструмента. Първо, хартата и второ, член втори и член 7 на хартата. Аз мисля, че това е решението на голяма част от слабостите и пропуските, но никоя институция, дори парламента, не е би, не е била в състояние да използва тези членове срещу държава членка, която потъпква основните права. Има лекарство, но никой не ще да се лекува с него. Майкъл. To reply in Italian or in English. Чули се на италиански или на английски да говоря? По последния въпрос. За мен всички така таим една а, фрустрация, едно притеснение. Но въпросите, които обсъждаме, са политически. Чрез интерпретация можем да постигнем, да стигнем само до някъде. Много зависи всъщност от вас като политическа институция, за да се променят нещата. Вие трябва да действате. Just the moment, not for long maybe, uh, but uh, you know, is the parliament going to take the charter seriously? Действително, когато мислим за а, изискванията, които поставя Великобритания, не трябва да забравяме равенството на гражданите. И този тип а, а, аргументи трябва да бъдат взети предвид. Съгласна съм, че съществува проблема с копенхагенските критерии. Съществува риск от нарушаване на макроекономическите. Но проблема е, че никой не прави нищо по въпроса. Тоест, ние, академиците, не можем да разширим обхвата на този член. Смятам, че е нужен политически отговор, както и политическа воля – особено когато става дума за нарушенията по член 2. Председателят. Благодаря, искам да ви подкрепя. Това действително е политически въпрос. Необходима ни е визия. Професор Якаб. Благодаря по а, въпроса от вас. А, поискахте съвет. Моя съвет е просто продължавате да а, правите това, което правите. Да приемате жалбите на гражданите, да ги обработвате, да разследвате, да давате разяснения, като сте ясни, че интерпретацията ви е доста широка и че рано или късно се надявате да има някакъв резултат от работата ви. Председателя. Благодаря ви. Наистина беше изключително интересно да поговорим по тази тема. А сега предавам думата на Нотис най-накрая за втория панел. Благодаря, колеги. Продължавам на гръцки. Сега преминаваме към втория панел. Професор Шапстън ще има думата първа. Тя ще представи гледната точка на Съда на Европейския съюз, т.е. правосъдната гледна точка, както на ниво Европейския съюз, така и на ниво страните членки. Чухме до момента изказванията на академици и а, депутати. Действително всички смятат, че защитата на основните а, права е нещо важно, по отношение на член 51 аз искам да кажа, че ние сме комисия, която се занимава с а, петициите. И ние гледаме към всеки един проблем от кулата на Съда на Европейския съюз. Но те имат определена процедура, с която трябва да се съобразяват. От друга страна, ние не искаме някои случаи да подпадат в една такава сива зона, където правата на гражданите не могат да бъдат защитени. Това е и основната позиция на Съда на Европейския съюз. Без да се увеличат неговите правомощия или националните правомощия, няма как да се справим с тази сива зона. Трябва да се случи едното от двете. Задавали са ни въпроси за защитата на основните права в отделни страни, примерно в Гърция и други страни. Питат ни как да постъпват. Дали трябва да отират до тройката, в същото време когато страните членки предприемат а, мерки, които нарушават нечи основни права, какво прави комисията? Това са все въпроси, които са повдигани, но на които никой не отговаря. Комисията казва, че меморандумите не представляват правото на Европейския съюз. Т.е. те не, подлежат на проверка за конституционалност и съответствие с хартата. Колкото до Екофин, там разбира се, нещата подлежат на контрол. Има официален отговор от срещата на върха през февруари, свързан с Великобритания. Не знам дали сте го виждали. Но а, въпросът касае интерпретация, свързана с а, европейското право.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 Цитирам а, протокол 30. Прочетох ви го на английски. От текста става ясно, че онзи ден в съвета е бил повдигнат въпроса кой предоставя интерпретация по тези въпроси, свързани с поредбите на Европейския съюз. Тоест явно въпросът трябва да се дискутира и това ще правим във втория ни панел. Професор Елинар Шарпстън е генерален адвокат в Съда на Европейския съюз. След нея ще се изкаже Жири Земане, който е член на Чешкия конституционален съд. Конституционен съд. Сигурен съм, че те ще хвърлят много светлина по темата и двамата имат по 15 минути. Ще ги слушаме внимателно, след което ще имаме възможност да им зададем въпроси. Господин председател, благодаря ви за въведението. Наложи се да използвам слушалките, като гръцкия ми не е достатъчно добър, за да обсъждаме темата. Но на какъвто и език да говорим, с удоволствие ще поема предизвикателството да се опитам да интерпретирам това, което касае съда на Европейския съюз. Нека да започна с един очевиден дисклеймър, така да се каже – Няма как това да е официалната позиция на Съда на Европейския съюз. Като генерален адвокат, аз се радвам на а, големи привилегии, тъй като имам голяма независимост и мога да провеждам свои изследвания по а, отделни теми, така че това е моето становище. По някой път съдът го следва, друг път не се съобразява с него. Още нещо, което искам да кажа. Съдът на Европейския съюз интерпретира законодателството такова каквото е в момента. А не текст, който в някакъв момент от миналото е съществувал. Което означава, че членовете на съда по-отделно, както и а, колективно, се стараят да са изключително предпазливи и избягват като цяло ясновидството. Тоест, те не се опитват да предсказват какво може да се случи за в бъдеще. Двете неща, които казах, са тясно свързани. Рискувам да заявя очевидното, но все пак съдът се занимава с дела, които са повдигнати в рамките на съда. Тоест, ние се опитваме да не си търсим сами белята. Нито пък избираме кои дела да разглеждаме от всички дела, които се повдигат при нас. Ситуацията е различна, например, във Върховния съд в САЩ. Те имат правомощието да избират с кои дела да се заемат. Ние не. Поради тези причини Съдебната практика при нас, която се анализира до момента, е свързана с определен тип проблеми, които напрекъснато изникват в делата, повдигнати при нас. Тоест, ние не се занимаваме непременно с всички интересни а, въпроси, свързани с а, обхвата и прилагането на хартата. Това, което току-що казах, може би е едно от най-важните неща, които ще кажа днес – вече 10 години работя в съда като генерален адвокат. Доколкото знам, Съдът на Европейския съюз няма определен дневен ред, федерален или друг. Нито пък има законодателна програма. Не е и нужно да има. Все пак това е правосъдна институция. Това е изключително важно и трябва да го изясним преди да продължа нататък. Нека да започна, като ви разкажа как въобще се отзовахме в настоящата ситуация. Няма нужда да влизам в дълбочина а, в а, този въпрос, тъй като вече чухме по-рано достатъчно по въпроса за еволюцията на защитата на основните права и съответните разпоредби както и тяхната конституционализация и хартата. Напомниха ни също така, съвсем правилно, че основните принципи, които е разработил съда преди още да се появи хартата, все още съществуват и се спазват. Какво искам да кажа а, в тази връзка? Когато хартата се превръща от а, така наречената мека законодателна норма в такава с обвързващ характер. Това а, върви заедно с твърдата позиция на страните членки, за която също ни напомниха преждеговорившите. Те твърдо заявиха, че не бива хартата да води до а, разводняване и прехвърляне на правомощията. Ето за това в хартата изрично се казва, че нейните правомощия не разширяват по никакъв начин компетенциите на Съюза, така както са заложени в договорите. Тук бих искал да кажа, че съм съгласен с преждаговорившите. Според мен да променим член 51, а да не променим член 6 от договор за Европейския съюз, би било абсолютно безсмислено. Просто няма да доведе до никъде, тъй като полето на приложение на хартата се старае наистина да се съобрази с ограниченията заложени в член 6 на договора за Европейския съюз. Какво се случва в момента? Професор Спавента много подробно и много научно ни обясни какво се случва в различните сфери на правоприлагането. Аз ще споделя само, че доколкото виждам, съдът а, се държи доста консервативно и предпазливо, когато става дума за член 51 от хартата – Това се дължи на факта, че се а, преследва равновесие между тясната, буквална интерпретация на фразата само когато се прилага правото на Европейския съюз и от друга страна по-широката интерпретация на тази фраза, според която всичко, което е свързано с правото на Европейския съюз, би могло да задейства този член на хартата. Сега малко по-британски искам да ви кажа, че ако има критики, които се отправят към съда от страна на академичната общност, и ако те смятат, че съдът не върши достатъчно, то в същото време съда бива критикува, критикуван в дадени страни членки и за това пък, че ние сме а, отишли твърде далеч. При положение, че сме подложени на критики от двете страни, най-вероятно пък всъщност си вършим работата съвсем добре. Какво можем да кажем накратко за настоящата ситуация – можем да споменем описанието на новия председател на съда. Ако няма разпоредба в европейското право, която е съотносима към делото, то тогава хартата може да бъде използвана като източник за защита на основните права. При това положение, какво можем да направим от тук нататък? Разбира се, можем да продължим по-старому, можем да разширим обхвата на хартата или като се разшири дефиницията в член 51 или като текста се заличи съвсем, но с това, заедно с това трябва да се а, измени и член 6 от договора за Европейския съюз. Честно казвам, аз като адвокат предпочитам формулировките да са ясни. Следователно, Ако ще имаме харта, то трябва да има и клауза, която дефинира а, приложното и поле. Когато няма такава клауза, тогава няма и правна сигурност. Тоест, за мен трябва да има промяна, както в хартата, така и в договора. И лично аз смятам, че ако и когато има изменения, те трябва да доведат до а, много по-голяма яснота. Така че, когато гражданите прочетат текста, те да са наясно какво е покритието и обхвата на а, хартата и до каква степен тя защитава основните им права. Какво ще се случи, ако разширим обхвата на хартата ще ви дам а, четири причини, които а, са в полза на този вариант, след което ще се оборя сам и ще ви дам и а, няколко причини да не разширявам хвата. Какви са аргументите в полза на разширяването? На първо място, ако направим това, ще а, подобрим защитата на, европе... на основните права в Европейския съюз. Така ще се стигне до три припокриващи се нива на защита за европейските граждани. Националните конституции, Европейския съюз за човешките права и хартата. Какъв е втория аргумент в полза на разширяването? Европейските граждани ще а, могат да се възползват свободно от текста на хартата и това ще може да се случва всеки път, когато те смятат, че техните основни права са нарушени. Няма нужда те да се позовават до някакви конкретни разпоредби в самото право на Европейския съюз. Трети аргумент в полза на разширяването. Хартата е модерен текст, актуален, съвременен. Тя е написана за да а, защитава основни права, някои изрични основни права, които а, не са толкова ясно или изобщо не са защитени от национални разпоредби. Четвъртия аргумент в полза на разширяването. От тази гледна точка, Съдът на Европейския съюз ще може да предоставя един допъл... едно допълнително ниво на правосъдна защита – като надгражда работата на националните съдилища и Европейския съд за човешките права. Това бяха аргументите в полза на разширяването на обхвата на хартата. А сега и а, причините да не го правим. На първо място страните членки много ясно са заявили, че нямат желание хартата да се е, прилага така, че да се нарушават е, техните компетенции и правомощи. На второ място, когато хартата придобива задължителен характер, идеята не е била тя да стане самостоятелен документ, който да брани основните права. Чухме каква е историята на хартата – тя е създадена с идеята да се извършва проверка върху валидността на европейското право, материалното право, правичното историчното право и правоприлагането. Тоест, хартата е създадена като по-скоро помощен документ – тази връзка в съдебната практика не липсват примери на а, използването на хартата като правичен документ. Такъв е случая с Фейсбук в САЩ и, а, или пък а, някои дела свързани с а, личните данни, делото за Google и правото да бъдеш забравен. И едно дело, за което а, аз писах становище, Волкен Шека. Тук става дума за публикуване на лични данни на бенефициенти към Съскостопанския фонд. Тоест, ако това е функцията на хартата, то а, съдът да се възползва от нея. Третата причина е да не разширяваме раз, обхвата. Съществува а, национални разпоредби, и а, които защитават основните права. Те а, осигуряват адекватна защита, както и съдът на, за защита на човешките права. Те вече вършат тази работа. И четвъртия довод, който професор Джаки засегна вече по някакъв начин. Съдът на Европейския съюз и има за задължение да следи как се прилага правото на Европейския съюз, а не да а, функционира като допълнителна инстанция за защита на основните права. И искам да направя и а, два коментара от а, лично мое име във връзка с всички причини за и против. На първо място, някои членове на хартата и изброяват конкретни права, а други имат по-общ характер. Така че, ако обхвата на член 51 на хартата бъде разширен, може да се наложи или поне ще е желателно да се пояснят или преформулират текстовете, които боравят с понятията права и принципи. От правна гледна точка това е важно. И вторият ми коментар. Да превърнем хартата в самостоятелен документ за защита на основните права би означавало стъпка в посока повече федерализъм в Европейския съюз. Това е моето лично мнение. Вече съм го заявявал в моето становище по едно дело Ри Самбрано. Тоест, в, по протокол това е моето становище. За определени страни членки подобна стъпка в тази посока би била нещо положително. За други обаче това съвсем не е така. Ще приключа с още две бележки, които искам да направя. На първо място, доколкото знам, Съдът на Европейския съюз ще продължи с, да работи с текстовете, с които разполага и да ги интерпретира. Така че А, работата му да остане в духа на а, първоначалните му а, идеи. И още нещо, ако променим член 51 от хартата и съответно а, член 6, то това трябва да бъде решено от страните членки, а не от съда. И трябва да се случи в резултат между а, европейските институции, в рамките на Европейския парламент и с европейските граждани. Благодаря. Благодаря много, госпожо професор. Само една кратка бележка. Дали ще има, кога ще има отговор на въпроса? знаете, че ще има референдум в Обединеното кралство на 23 юни и ако Великобритания а, реши да остане, ще имате много а, работа в а, съда, господин председател. за тази причина. процера, се радвам, че няма да бъда генерален адвокат по никой от тези дела. Да, може би ще имате късмет, но пък други колеги ще трябва да излезат със становище. А сега давам думата на професор Ерис който е съдя, който ще ще разгледа същата тема и ще даде гледната точка на една държава членка, тъй като той е член на Чешкия конституционен съвет. Дами и господа, ще се спра на три неща. The scope of application of EU Charter in member states of the general... Първо някои общи бележки и мястото на хартата в чешката конституционна система и на трето място ще се спра на имперични емпиричния опит. Да се поставят ограничения на полето, приложното поле на Европейската харта за фундаментални неща е петин една чувствителна тема за някои политици особено когато трябваше да, ратифи, да се ратифицира Лисабонския договор. Имаме примера за Полша, Обединеното кралство и е, чешкия президент Клауса. Също времено обаче съдебната приложението на хартата може да се основава на а, тълкуването и на съдебната практика на Европейския суд, т.е. хартата се прилага само тогава, когато се е, прилага европейското законодателство. И на второ място съда а, кул, консолидира основните, основополагащите принципи, които бяха залегнали в договорите на Европейския съюз. Решението по делото Акерберг-Франсън тази известна яснота и прекрати справната несигурност, така че вече е, може да се смята, че е, тълкуването е малко по-широко. Вече е, понятието приложение на е, европейското законодателство не бива ограничено в рестриктивното разбиране е, на прилагане на национални мерки. Хартата се прилага, когато а, властите на държавите членки а, упражняват по преценка някои свои прерогативи или кога или когато трябва да се приложи член 267 на ДФС. Член 51 обаче бе а, разписан без да има диалог с съдилищата на държавите членки и Европейския съд. И това, това доведе до а, дерогации, които бяха приети в а, някои държи, държави членки, както някои е, резерви от страна на националните съдилища, проблеми, които могат да бъдат решени при едно по, по една по-тясна връзка между националните съдилища и Европейския съд, както а, бяхме свидетели миналата година на а, становището на Германския конституционален съд. По втората точка. Мястото и под, над хартата в чешката конституционна система. Чешкият конституционен съд използва своят е, се базира на своята роля на съдебен орган, който защитава конституционния ред на страната. Това беше нашата роля в трудните години на преминаването към демокрацията, като целта беше да се защитат основните права и свободи при подаване на жалби от отделни граждани имаше случаи, в които Конституционния съд използва тълкователни методи, за да даде съответните методологични указания на а, чешките съдилища. Може да се каже днес, че Европа европейската док, док, доктрина а, се влияе от едно по-специфично разбиране на начина по който се упражнява надзор над а, е, иерархията на нормите. Европейския съд как се намесва само когато изпълнител... Е, съд се намесва само когато изпълнителните органи или обикновените първоинстанционни съдилища не са успяли да, да разрешат спора. Както а, Чешкият конституционен съд излезе с решение по повод на Лисабонския договор, обикно в повечето а, случаи хартата за а, основните правила и Лисабонския договор са в съзвучие с а, чешкият а, закон за защита на основните правила и няма противопоставяне. Същевременно обаче Е, това е така, защото е, и е, двата документа стъпват на така наречените вечни или безвременни ценности. Така че в случай на конфликт относно източните, източниците на право, нашето законодателство дава възможност за силна защита. Има обаче едно изискване при прилагането на хартата да има а, така наречени демократични принципи за управление на държавата. Това е обаче едно понятие, което се развива с времето. От друга страна обаче е, трябва да се отчете, че в е, държавите членки голяма част от е, администрацията няма достатъчната компетентност и експертиза, няма възможност за сравнителен подход и това води само до допълнително натоварване на съдебната система и до увеличаване на броя на жалбите. Конституционният съд се опитва чрез тълкуване да постигне едно, една последователна стратегия и да оформи една доктрина, която да даде същество на европейският е, дискурс. Аз съда, който а, е, по, по принцип а, е, признава възможност на проникване на някои принципи в, е, в чешкото право, за да можем е в, да дадем примери от европейската съдебна практика, като делата свързани и проблемите свързани с квотите за захарните квоти, европейският заповед за арест и други. Те, този подход се прилага, когато е, първоинституционните е, съдилища не са в състояние да направят е, необходимото тълкуване на европейското е, законодателство. От друга страна, Конституционният съд се до е, разглежда и изучава решенията на Европейския съд. за да а, може да има по-стройна стратегия, свързана с контрола на правните а, норми. Европейската карта се приема от академичните среди като един модерен каталог или регистър на човешките права и различните членове не са претоварени с изключения и дерогации, за разлика от чешкия закон за е, човешките е, права. Крайна сметка правата са концентрирани в е, член 52 и основ, е, основната е, базисната основа на социалните права, което е солидарността, е ясно изразена в раздел четвърти, а не е, е скрита или прикрита, както в е, повечето е, национални законодателства или конституции. Въпреки това обаче Емпиричният опит с прякото приложение на хартата е много ограничено в различните държави членки от първоинстанционните съдилища и обикновено конституционните съдилища и по-специално Чешкия конститу... конституционен съд се обръща към Европейския съд за е, получаване на преюдициално е, становище по даден въпрос. И на последно място и в заключение смятам, че на практика няма противоречие между а, приложението на хартата и, националните, и националното законодателство. съответствието на, на чешкият правов ред няма да бъде на, тежкият правен ред няма да бъде нарушен от е, приложението на по-широкото толкуване и приложението на картата. Сега давам думата на нашите колеги за въпроси и а, е, забележки. No. Okay. Uh, well, uh, so I would like to thank uh, такъв случай бих искала да благодаря на всички участници в панела. И сега ще дам думата на колегата, госпожа Беатрис Бесера Бастеречеа, която ще председателства третия панел. Благодаря ви, уважаеми колега. Сега преминаваме към последния панел. Както знаете, тези, които остават за накрая, са най-необлагоприятелствени, необлагодетелствани. Въпреки, че всички вие играете изключително важна роля. Европейската комисия, която е пазителка на договорите, като че ли дава предимство на разширително тълкуване на член 51. Европейския парламент посредством парламисия Либе търси по-широко тълкуване на същата тази разпоредба от страна на държавите членки. Какво би означава обаче едно подобно разширено тълкуване? Европейския парламент в рамките на целия си мандат беше изключително активен при защитата на основните права. Ние имаме хоризонтално виждане за начина на прилагане на хартата от страна на държавите членки. Бих искала да дам думите. Бих искала да дам думата на нашите гости, като бих искал да ви поканя също така да се опитате да бъдете малко по-кратки от първоначално отредените ви 15 минути. Чухме изключително знатни личности в областта на правото тази сутрин. Може би чухте, че някои колеги заявиха, че е изключително трудно да се осигури спазването на основните права навсякъде в Европа. Доста е трудно човек да чуе подобни думи, Нека да помислим какво бихме могли да направим, за да може основните права да се спазват в държавите членки. За тази цел трябва да отговорим на следните въпроси. Какви са ресурсите, от които ще се нуждаем и на лице ли е политическа воля за това? Нека да чуем най-напред госпожа Жоржия Жоржиадо от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Госпожа Барбара Спинели която е член на комисията Либе, господин Греъм Смит, който е член на кабинета на Европейският омбудсман, господин Габриел Тогенбург, който е виж служител в правната служба в Агенцията на Европейския съюз за основни права. Бих искал да ви преканя да се придържате към изказване от 10 минути, за да може накрая да имаме време и за дискусия. Благодаря ви. Заповядайте. Thank you, Chair. Uh, first of... Благодаря, госпожо председател. От самото начало бих искала да кажа, че Европейската комисия е съвсем не е привърженик на ограничително тълкуване на хартата. Ние просто прилагаме съдебната практика и тълкуването на Европейския съд. Благодаря ви за това, че ни поканихте на тази изключително впечатляваща дискусия, както каза професор Жаке. Тук чухме мнението на хората от академичните среди мнението на съдиите, а сега ще чуем и мнението на служителите на институциите. Член 51.1 на хартата има за цел да гарантира, че текстът на хартата е насочен към европейските институции и към държавите членки, когато прилагат европейското законодателство. Аз бих искала да се спра на тези два аспекта. Най-напред ще ви представя това, което прави Европейската комисия, за да има съответствие с хартата ще ви покажа как формулираме нашите политики и законодателни предложения, след което ще ви представя това, което правим, за да гарантираме, че държавите членки спазват хартата при изпълнението на европейското законодателство. По първия аспект, какво прави Европейската комисия, за да гарантира, че тази харта се прилага, когато правим законодателни предложения? С оглед конституционалното значение на хартата, ние правим така, че правата разписани в хартата да бъдат спазени. За тази цел обаче трябва да имаме солиден план за изпълнение. Затова през 2010 комисия, Европейската комисия прие стратегия за ефективно прилагане на хартата. Там ние приканваме за засилването на културата по прилагането на основните права във всички европейски институции за да може да сме сигурни, че всички наши политики и действия са в съответствие с хартата. През 2011 ние приехме насоки в областта на основните права, които бяха съпроводени с оценка на въздействието. В тези насоки има подробно описание на метода, който трябва да се използва, за да може основните права да бъдат включени във всички политики. На тази база, ако Европейска комисия трябва да реши да ограничи някое основно право в рамките на законодателно предложение, тя трябва да направи оценка в светлината на принципа на пропорционалност и на субсидиарност. Последния а, пакет, който, законодателен пакет, който приехме миналата година, имаше за цел да се впишат тези насоки във всички политики. Компонента, свързан с основните права, е включен в общата процедура по изготвяне на оценка на въздействие. И всички отдели на Европейската комисия трябва да се съобразяват с тези насоки. Пакета въвежда и специален чеклист в областта на основните права, който трябва да бъде изпълнен при изготвянето на оценката на въздействие. На практика, освен хоризонталната работа на правната служба на Европейската комисия при изготвяне на законодателното предложение, има специален екип в Генерална дирекция правосъдие, моя отдел, който има за цел да рационализира хартата и да я включи във всички законодателни предложения. Помагаме на останалите генерални дирекции още от най-ранните етапи на изготвяне на законодателството, в случаите в които пакета може да се отрази на основните права и по този начин изготвяме също и оценка на въздействието. През 2015 година сме прегледали над 500 инициативи в това отношение в рамките на между службената процедура по консултация. Същевременно организираме и вътрешни програми за обучение, които са насочени към всички отдели на Европейската комисия. Така че всички служители, които участват при задаването на законодателството, разполагат с необходимите инструменти, за да знаят как да отчитат основните права. Тези обучения а, са, отразяват спецификата на съответния отдел, който подлежи на обучение. Например, взема се предвид дали отдела борави с финансирането, с вътрешния пазар и така нататък. Същевременно сме изготвили и насоки. Миналата година приехме такива във връзка с отражението на основните права в оценката на въздействието в областта на търговията. Целта на тези насоки е да се зададе рамка за потенциалното влияние на търговските споразумения върху основните права в държавите партньори. На въпроса какво прави Европейската комисия като пазителка на договорите, как гарантираме ние, че европейските държави спазват хартата, както подчертах преждеговорившите, член 6 от договора за ЕС разпорежда, че по никакъв начин хартата не накърнява останалите правомощия на Европейския съюз, което означава, че по никакъв начин не може да се разшири тълкуването на останалото европейско законодателство. Тази харта не придава нови правомощия на Европейския съюз, така че по един или друг начин хартата допълва националните системи за защита на основните права. Тя ги допълва, но не ги и замества. И това е смисъл на член 51 Алинея първа. Хартата не се прилага към всеки един случай за, на нарушаване на основните права. Европейската комисия може да се намеси относно нарушаването на тези права в държава членка, само ако те са свързани с прилагането на европейското законодателство. Това разбира се не означава, че когато има нарушаване на основни права и не се е прилагало европейското законодателство, гражданите остават беззащитни. В този случай държавите членки трябва да гарантират спазването на основните права. И това разбира се в съответствие с националното законодателство и с международните задължения в това отношение. В този случай страните се обръщат към компетентния национален орган, чрез омбудсмана или чрез компетентния съд, като по този начин Европейската конвенция за правата на човека също гарантира тяхната защита. След като бъдат изчерпани всички национални средства на обжалване, хората могат да се обадят към Съда по правата на човека. Когато обаче се е свързан с европейското законодателство и се стигна до заключението, че националните компетентни органи нарушават картата с основните права, има две възможности. Първо, националните съдии имат правото да гарантират спазването на хартата и при изпълнението на европейското законодателство те може да поискат насоки от Европейския съд чрез предициално запитване. На второ място Европейската комисия като пазителка на договорите също може да заведе дело срещу държавата членка. Нека да погледнем как това се отразява на нашата работа. Европейската комисия може да бъде уведомена за нарушаването на дадено основно право или за потенциално нарушаване на хартата по няколко пътища. Първо, но в много директиви най-вече се изисква държавите членки да докладват за мерките, които възнамеряват да транспонират. Когато Европейската комисия преглежда степента на транспониране, тя преглежда също така и съответствието на мерките с хартата – на следващо място Европейската комисия може да получи много жалби във връзка с нарушаването на основните права. През 2014 година получихме над 3000 писма от граждани, над 300 въпроса от Европейския парламент и над 200 петиции. Когато получаваме подобни писма, парламентарни писма или петиции, ние винаги разглеждаме конкретния случай и правим оценка по всеки индивидуален случай, за да видим дали има нарушаване на основните права, като във всеки отделен случай се взема предвид и спецификата му. През 2014 година 37% от писмата на гражданите, които получихме, се отнасяха до случаи, в които хартата трябваше да се прилага. В някои от тези случаи ние сме изисквали информация от съответната държава членка или пък сме обяснявали на жалбоподателя начина по който може да действа, което означава, че тези жалби е можело да бъдат отправени към Европейския съд по правата на човек или към Националната съдебна инстанция понякога жалбите бяха пренасочвани към, европей... към омбудсмана извинете, и към компетентния национален орган. Много от жалбите бяха извън правомощията на европейските институции. Имаше и петиции, заведени в Европейския парламент, в които се отправяха въпроси към Европейската комисия. Много от въпросите се отнасяха до въпроси, които бяха в нашите правомощия, 76 бяха а, по въпроси извън нашите правомощия. Европейската комисия през 2014 се свързваше с студентите държави членки, за да получи допълнителна информация за твърдяното нарушение – като държавите членки ни обясняваха националните мерки. В случая, в който информацията се получаваше чрез петиция, жалба или по време на доклад във връзка с планирането на мерки на национално равнище, Европейската комисия можеше и продължава да може да изисква допълнителна информация от държавите членки, за да не започне дело по неизпълнение на задължение. През последните години над 85% от всички случаи, които разгледахме, бяха решени преди да се стигне до съдебен спор. И не на последно място, ускорихме и превентивния си подход – защото основните действащи лица в този случай са националните компетентни органи и националните съдебни институции. В това отношение може да се засили обмена на добри практики и за да може да се подобри прилагането на хартата на национално равнище. Няколко проекта имахме в това отношение, като например обучение на професионалистите в това отношение, засилване на съдебното сътрудничество във връзка с закрилата на основните права и обмен на добри практика обмена на добри практики между съдебните правни уредби в Европейския съюз. Съвета на Европа също разработи проект, по смисъла на който се развиват онлайн курсове за прилагането на Конвенцията по правата на човека и Хартата с основни права на Европейския съюз, като целта на този проект е професионалистите да могат да се запознаят с това законодателство, и а, за да получат бърза информация във връзка с съдебната практика на съда в Страсбург и Люксембург. През последната, миналата седмица нидерландското правителство организира конференция във връзка с националното прилагане на хартата. Тогава се разгледаха начина по който държавите членки рационализирано използват хартата и това наистина а, ни даде добра храна за размисъл за бъдещата ни работа в това отношение. Важно е не само да се увеличава опита и знанието на компетентните национални органи, важно е също обществеността да разполага с повече информация. През 2000 получихме много писма от граждани и, както вече ви казах, много от повдигнатите въпроси бяха извън нашите правомощия. Затова трябва отделните физически лица да могат да знаят към кого да се обърнат в случай на нарушаване на някое основно право. Същото се отнася и за компетентните органи, които трябва да знаят дали конкретното нарушаване попада в обхвата на хартата или не. Университета в Флоренция също разработи един онлайн инструмент, който дава възможност за националните компетентни органи и съди да разберат дали в даден конкретен случай хартата може се счита за нарушена. Нуждаем се от повече яснота. Тя може да бъде внесена и от Агенцията за основните права. Има и много несъдебни инстанции, които също могат да се намесят. В общи линии, за да се гарантира, че хартата гарантира тези права и те се спазват, Европейската комисия може да действа по няколко начина. Чрез различните политики, чрез засилване на елемента спазване на основните права в оценката на въздействието, и гарантиране на това, че държавите членки ще прилагат хартата чрез конструктивен диалог и чрез осигуряване на необходимия тренинг и обмен на добри практики. Чрез, разбира се, увеличаване на информацията и за обществеността, за да може те да се възползват от правата в хартата. Благодаря. Благодарим ви. А сега даваме думата на госпожа Спинели. Имате 10 минути. Благодаря, драги участници в панела, колеги. На първо място искам да благодаря на комисията за това, че ме покани като представител на комисията Либе, за да участвам в това изключително важно изслушване. Искам да се извиня от името на нашия председател господин Клод Мораеш. За съжаление нямаше как той да бъде в Брюксел днес. Помолиме аз вместо него да представя нашата комисия. Комисията Ливе, както знаете, е комисията в Европейския парламент, която отговаря за защитата на територията на Съюза на гражданските права, основните права и човешките права, включително правата на младсинствата така както са заложени в договорите и хартата за основните права. В нашата комисия ние много добре осъзнаваме а, какви са исканията на гражданията и жителите на Европейския съюз и как те държат правата им да бъдат защитени. Много често те се отзовават в отчаяни ситуации и нарядко ни е трудно да обясним на такива хора в подобни ситуации, че институциите няма какво да направят заради ограничителния характер на член 51 от хартата. Това, вашата комисия, е нещо, което се случва дори по-често, отколкото при нас. Чухме вече тази сутрин доста хора, които наистина са фрустрирани от това положение. Чухме и съдебните експерти за интерпретацията на ограничителния характер на член 51. Не искам да казвам нищо повече по този въпрос. Комисията Либе се а, занимава с основните права в Европейския съюз и отразява ситуацията във всеки свой годишен доклад, който а, по някакъв начин а, дава картинка на това какво се случва. Същата е ситуацията с годишния доклад на Европейската комисия, както и на Европейската агенция за основните права. които ние работим На теория Европейския съюз има, може би, най-солидната законова рамка, която да гарантира защитата на основни права. Имаме също така разпоредби в договорите, хартата, която е съобразена и с конвенцията за човешките права. За съжаление обаче това са само инструменти. Тяхното прилагане – реално на ежедневна база, явно не са достатъчно ефективни. Не е а, важно да не забравяме, че а, основните права не биват да бъдат приети за даденост, те непрекъснато биват нарушавани. И именно институциите, представени тук днес, трябва да а, регистрират наличните проблеми, да направят нещо за да ги решат и ако се налага да подобрят настоящия механизъм, който закриля основните права, така както са дефинирани в хартата. Ето защо искам да ви разкажа накратко за нашата работа в комисията Либе, свързана с механизма, който се опитва да защити върховенството на закона и закрилата на основните права в Европейския съюз. Особено когато става дума за хартата като елемент от архитектурата, налагаща върховенството на закона в Европейския съюз. Миналата година през юни в пленарно заседание се реши комисията Либе да изготви доклад законодателен доклад по собствена инициатива, именно за такъв механизъм, който да гарантира съобразяването с тези основни европейски принципи. Софи Инфелд е докладчик по този доклад. Аз за моята група също искам да съм докладчик в Сянка. Софи вече работи по въпроса и анализира ролята на хартата – Дебатът засяга как може да се засили този механизъм, как може да се подобри за върховенството на закона и закрилата на основните права. И този дебат не е по никакъв начин нов. Върховенството на закона е свързано с, много тясно с защитата на основните права. От 2009 година отчасти поради а, економическата криза, Европейския съюз а, също така е изправен и пред криза на върховенството на закона, вече в няколко страни членки. Европейския парламент неведнъж е изразявал своите притеснения, свързани с растящия брой нарушения на основните права в рамките на Европейския съюз. Особено а, когато става дума за иммиграция и обежища, дискриминация, и други. Отделно, парламентът вижда, че дадени страни членки нямат желание да се погрижат за спазването на основните принципи, особено когато става дума за ромските мълцинства, лъгъбата общностите, жените, децата, търсещите обежище и други уязвими групи. В този смисъл Европейския парламент смята, че трябва да направи нещо по а, въпроса и да засили механизма, който защитава основните права и ги насърчава. Необходимо е всички страни членки да бъдат а, подложени на а, едно и също отношение и то обективно. В рамките на доклада Итвелт в момента ние разглеждаме как функционира механизма в момента и анализираме какви са вариантите да се създаде една по-солидна рамка, която да гарантира основните права, да обработва нарушенията и да ги наказва и да се грижи по-добре за гражданите и жителите на Европейския съюз. Да се върнем на темата за член 51. В резолюция от 27 февруари 2015 на базата на доклад за основните права Европейския парламент предлага конкретни мерки с цел да се засили защитата на основните права в ЕС. Като идеята е компетентните комисии да разгледат възможността да се заличи член 51 в хартата. Такава възможност се споменава и през 2013 от бившият председател на Европейската комисия. И а, се споменава като доста амбициозен, но възможен вариант. Ако трябва да цитирам госпожа Рединг, такова заличаване би довело до това всички основни права да са директно приложими в страните членки. Като това направи възможно комисията да преследва страните членки, в които има нарушения на основните права. Дори и когато не става дума за прилагане на правото на Европейския съюз. Край на цитата. Според мен това би дало на хартата конституционната роля, която тя заслужава като първична законодателна норма. Тя е призната като такава, но в същото време процедурно не се радва на същите привилегии, които би трябвало да й донесе този статус. Ако погледнем член 52 в хартата, то ще видим, че а, нейният текст и принципите, които тя залага, се равняват на принципите в Конвенцията за човешките права и съответстват на традициите на страните членки. Тоест би трябвало тя да бъде директно приложима в отделните страни членки. В член 2 от договора се казва, че а, съществува генерален кодекс, към който страните членки трябва да се а, придържат просто за са членки на Съюза. И а, според този текст хартата остава с ограничен характер, свързан с правоприлагането на правото на Европейския съюз. Но тези ограничения а, са трудно определими дори и днес, включително чрез сред националните власти и съдебни системи. Тоест, това по някакъв начин усъкътява нейната ефективност. И това е изключително жалко. Защото в определени отношения хартата отива дори по-далеч от Конвенцията за човешките права и осигурява по-добро ниво на защита на основните права. В резолюцията си от 8 септември 2015 за състоянието на основните права в Европейския съюз, базирана на последния доклад, на господин Ферара, парламента напомня, че има роля като пазител на договорите. И законодателството се транспонира от страните членки, но същевременно те са длъжни да прилагат напълно съществуващите закони, за да защитят основните права на своите граждани. Както вече чухме днес тук, всъщност гражданите имат по-големи очаквания, отколкото хартата позволява ние да им предоставим. Затова трябва да се вземат мерки хартата да бъде колкото се може по-ефективна. Само така можем да си върнем доверието на гражданите. Защото към момента те а, на моменти остават впечатление, че ние забравяме защо въобще съществува Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожа Спинели. Сега давам думата на господин Грагам Смит, който е старши съветник на Европейския омбудсман. Госпожо председател, Дами и господа, благодаря, че ме поканихте да разговаряме днес по въпроса колко сериозно се отнасяме към загрижеността на европейските граждани. Естествено, че Европейският имбудсмен взима много на сериозно загрижеността на гражданите, тъй като това е същността на нейния мандат. Службата бе създадена в рамките на мастерския договор, а не отдавна бе отбелязано 20 годишнината от създаването на службата, която цел е да разследва всички случаи на лошо администриране. Е, в е, много случаи ние отправяме препоръки относно стандартите и ефективността на администрациите, е, институциите, органите на Европейския съюз. В новата стратегия до 2019 година Емили Орели изпълнява целите на е, Европейската служба, като целта е да има по-голяма видимост е, на нашите дейности и наистина нашата дейност да се отрази положително на ефективността на европейската администрация. Много от жалбите, които се получават от Европейския ембудсмен, е, имат отношение към основните права на гражданите и когато те са в рамките на мандата на омбудсмана, се провеждат надлежни разследвания. Много пъти обаче, понякога обаче, тези жалби не попадат в мандата на Европейския омбудсман и макар да са проблеми свързани с приложението на европейското законодателство, не става дума за някаква е, лошо администриране или пропуск от страна на европейски орган. В е, такива случаи просто се опитваме да насочиме жалбоподавателя към съответната компетентна организация на национално или поднационално ниво. Понякога става дума за проблеми свързани с с дискриминация срещу малцинствата, правата на децата, на, на служители, на ам, затворници или проблеми на, за родителски права. И, а, по принцип, омбудсмана е човека, който се занимава с с проблемите, свързани с потъпканите на, човеш, на човешките основни права. По принцип, начина на решаване на такива проблеми е обръщане към съдебната система, но знаеме, че често има и препятствия. Омбудсма е и неговата служба са свободни, лесни до достъп, но разбира се, понякога сме изправени пред комуникацион, комуникационни предизвикателства, как да осведомим по-добре гражданите за съществуването на омбудсмана и за начина по който той може да им помогне. Свободата на действие на Европейския омбудсман му дава възможност да разследва различни прояви на лошо администриране, по-скоро отколкото нарушаване на законите. Но правото на добро администриране е залегнало в член 41 на хартата, а в член 43 е записано правото за подаване на жалби до омбудсмана. За и това а, дава на практика възможност на омбудсмана да счита, а, че а, зачитането на човешките права и доброто администриране са в, в крайна сметка тясно свързани в държавите членки националните омбудсмени или регионалните омбудсмени провеждат собствените си раз, разследвания. Но а, има и а, някои поводи за загриженост и мисля, че за това говорим днеска. А, това има, има ли а, е, някои пропуски в а, е, системата за контрол и компенсация в случай на а, е, потъпкаване на основните а, права? Мога да ви обясня какви са методите и какви са инструментите, с които разполагаме за стъпълване на тези пропуски. Малко след създаването на Европейската служба бе създадена и Европейска мрежа на омбудсмените, която обединява на доброволна основа а, омбудсмените от държави членки и включително и някои други органи с подобни компетенции. А, това спомага за е, прехвърлянето на жалбите към е, съответните е, компетентни органи. Същевременно мре, мрежата дава възможност за, защита на основните права, както в рамките на Европейския съюз, така и отвъд е, отвъд него. Разбира се, подхода на национално и европейско равнище е много е, различен. Европейския омбудсман не може да се намеси в работата на, е, на националните омбудсмени, но същевременно има и начини, по които тя може да посъветва или дори да повлияе на е, начина по който те подхождат към даден е, проблем. Една от основните е, дейности на Европейската мрежа е обмен на мнения и информация чрез обмен на познания и добри практики на, в ежедневието, чрез бюлетини, или чрез, чрез обмен на мнения на вътрешния форум, на който националните омбудсмени могат да се обърнат към Европейския омбудсман относно някои специфики на европейското законодателство или неговото тълкуване. Провеждат се също и годишни семинари, като следващия ще се проведе тук в Брюксел и ще бъде обсъдена, обсъден проблема на основните права вследствие на миграционната а, криза и а, някои проблеми свързани с а, спазването на върховенството на закона в някои държави члени всички. Втория, втория метод на сътрудничество е така, са така наречените паралелни разследвания, като паралелни разследвания могат да се водат на европейско равнище и в различните държави членки. Подобни разследвания бяха направени по инициатива на Европейският омбудсман относно дейността на Frontex по повод съвместните операции за връщане на мигранти, тъй като по своето общество подобни операции лесно могат да се превърнат в операции, в които се нарушават основните права. времено в, в момента този, този подход се оказа много успешен и за бъдеще ще бъде развит между Европейската служба и националните служби омбудсмана признава, че има повод за безпокойство относно ограниченията, наложени от член 51 на хартата. времено, чрез своите дейности, разследвания и отговори на отправените и въпроси, както и при използване на собствената си инициатива, на Европейския омбудсман може да спомогне за решаването на въпроса и да, прик, да приканва и насърчава различните организации, органи за по-координирана дейност благодаря е, интересно виждане за Европейския омбудсмен. И сега на последно място мисля, че Габриел Тоденбург, който ще бъде така нещо като черешката върху тортата. Давам ви думата. <clears throat> Благодаря ви за поканата. Няма да изпитвам търпението ви. Разбирам, че времето е доста на предна. Затова вместо да държа тук истинска реч, ще ви дам възможност да ви чуя и ще коментирам интересната дискусия, която чухме. Един от въпросите, които бяха повдигнати, беше дали Европейският съюз е организация, която защитава основните въпро... права. Това е основният въпрос, който трябва да си зададем. Аз мога да кажа само, че Европейския съюз не може да бъде нещо различно от организация, защитаваща основните права и това е разписано в член 6 на договора за Европейския съюз. Съгласно това, което пише там, Европейския съюз трябва да бъде такава организация. Дали Европейския съд е съд, който може да е съд, произнасящ се по основните права, той не може да бъде друг. Това е мнението ми. И това ме води до следващото нещо, което искам да кажа. Основните права са само един от елементите на член 2. В правовия ред са разписани много разпоредби и ние, разбира се, трябва да гледаме на ограничаването на правомощията в това отношение много сериозно. Има система системно напрежение между от една страна универсалността на основните права, т.е. тези основни права, които се прилагат към всички във всеки един контекст, от една страна и от друга страна конституционното право, което казва не, тук имаме многопластово ниво на управление. И във всяко ниво на управление трябва да има добра система за гарантиране на тези права. Необходимо е да намерим система, която да ни посочи кой точно пласт от това многопластово управление ще ни помогне най-много. Наказаното от госпожа Спинели. Вие подчертахте, че е, има много фрустрация в дискусията по хартата. Аз бих искал да ви кажа, че това не е нещо специфично за комисията по петиции. Това е характерно също и за други е, форуми на европейско равнище. законодателите на европейско и на национално равнище също мислят как точно да вземат решения в случаите, в които не знаят дали въпросният казус влиза или не влиза в хартата с основните права. Текста на хартата е доста неутрален по отношение на правомощията. И някакси целият дух на хартата ни кара да мислим, че тя се прилага към всичко, което правим в ежедневния си е, живот. Чак на края на този документ, в член 51, обаче се казва не, е, хартата се прилага само когато се прилага европейското законодателство. И възниква въпроса, не беше ли по-добре, вместо да говорим за достоинството в член първи да говорим от самото начало за случаите, в които се прилага хартата. Първата редакция на текста от конвента от 2000-та година включваше именно такава идея. От самото начало член първи да се е, обясни какво е приложното поле на хартата. Но нека да видим и е, светлата страна на нещата. А именно, да, има доста фрустрация в тази дискусия, но от друга страна трябва да се възползваме от този важен момент на национално равнище. Всяка една година, която минава, ние правим анализ на съдебната практика в държавите членки. Т.е. виждаме как съдилищата прилагат хартата. Виждаме как се създават нови принципи на национално равнище и как те се вписват в съдебната реалност. По този начин на федерално равнище да служи за вдъхновение. Член 41 много често се използва за вдъхновение в различните правни системи. Но фрустрацията е на лице. Добре, в такъв случай какво да направим? Решението е съвместно управление. Това означава, че различните защитни пластове трябва да бъдат подредени така, че да бъдат възможно най-ефективни за физическите лица в ежедневния им живот. бих искал да кажа нещо във връзка с вашата комисия по петиции. Като че ли имате два различни филтъра, когато а, оценявате правните норми. Единият критерий е допустимостта. Член 20 до 27 в договора за функциониране на Европейския съюз казват, че това е основният критерий, който се прилага за да се реши дали дадена петиция е допустима. Но тук имаме много обща формулировка. А следващата, следващия критерий е дали може да се приложи хартата с основните права. Трябва да имаме по-широко тълкуване на тези критерии. И много по-лесно да може да се преминава от единия критерий към другия. И това трябва да се прилага във всички пластове на това многопластово управление. Важно е да подчертаем, че ние не отговаряме за отделните жалби, за отделните случаи и в това няма нищо очудващо защото и национално равнище нямаше да имаме такива правомощия. Европейската комисия заяви, че е разработила проекти, по смисъла на които гражданите се насочват към компетентния орган. Дори в YouTube да влезете, ще ви може да намерите едно кратко филмче, в което се вижда как действа системата. Така всеки един гражданин много набързо ще може да получи информация за това кой е компетентният орган в конкретния случай. Относно единото гише, доста може да се работи в това отношение. Има най-различни възможности, но не всички те са разработени. Би било добре да помислим за различните центрове и механизми за решаване на спорове. Има много електронни инструменти, които ни позволяват да обединим всички усилия в рамките на едно гише. Така че гражданите да знаят, че това е мястото, където ще могат да получат цялата информация. На следващо място хоризонтално действие на хартата – Европейския съд в много малко случаи е казвал, че хартата може да се прилага и в спорове между частноправни субекти. Ако националните съдилища възприемат това тълкуване като решението по делото Бенка Буш, това означава, че мога да кажа, че се прилага 47 член от хартата по хоризонтален път. На следващо място. Не трябва да се превръщаме в толкова големи привърженици на хартата. Основната ни амбиция трябва да бъде да осигурим най-добрата защита на хората. В някои случаи най-добрата защита би означавала тази на местно равнище, на национално или на европейско. Благодаря. Благодаря ви много, господин Токенбург. Благодаря на всички, които взеха участие в този панел. Мисля, че ще е изключително интересно да чуем какво мисли съвета по тази тема. и за това как се развива а, всичко в последно време. Едно от последните неща, които каза господин Тогенбург, е свързано с позицията на нашата комисия което е и причината ние да сме тук и да си вършим работата. Както чухме, това е потенциален начин да чуваме по-добре гласът на нашите граждани. За мен именно за това трябва да направим процедурата колкото се може по-лесна и практична за тях, нашите граждани. И имаме примери и за граждански инициативи. Ние като представители на европейските институции трябва да чуем техния глас и да гарантираме, че ще се предприеме нещо по въпроса. Разбира се, не искаме никой да си губи времето в институциите или да изпитва фрустрация. Тук имаме представители на всички страни членки, на парламента, на комисията. Те представят не само гражданите, но и организациите, които, в, кои, в рамките на които работят. Тоест, това има тяхната работа. Ние не правим услуга. Тоест, трябва наистина да се постараем да дадем на гражданите да разберат, че ние ги чуваме и че действаме а, по техните проблеми вместо само да издаваме документ след документ. Необходими са действия, необходимо е да оценим с настоящата ситуация, която е изключително сериозна. В момента е заложено правото на всеки европейски гражданин да подаде петиция и да поиска нещо да се направи по дадена ситуация. Така ние ограничаваме гражданските права на хората. Имаме хардата за основните права, имаме и договорите, имаме куп разпоредби, които би трябвало да се погрижат за това. И ако някой чувства, че правата му, основните му права са нарушени, то Европейския парламент и Комисията по петиции би трябвало да се заемат с този проблем. Ние обаче само си препредаваме топката. Обикновено се обръщаме към комисията с искане за становище. Обикновено те ни отговарят, че дадена петиция не е допустима. Това, което се случи в моята страна, няма значение. То може да се случи в цяла Европа. Въпросът е ние да можем да гарантираме основните права на хората. Смятам, че много добре обсъдихме темата днес, погледнахме от всички възможни агли. Излиза естествено, че никак няма да е лесно, но а, ако има политическа воля и воля от а, всички нас, ако ние се обединим около идеята, че гражданите са в сърцето на нашата работа, то ние можем да направим тази система по-ефективна. Това е наше задължение да а, това да се случи, гражданите да получават своите отговори. И като казвам ние, говоря за всички, които са представители на различни институции днес тук. Искам да използвам няколкото минути, които ни остават, за да дам думата на а, госпожа Реда, наша колега. Имате една минутка буквално, за да се изкажете. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към представителя на Европейската комисия. Очевидно става въпрос за различни въпроси. От една страна дали обхвата на 50, член 51 не е твърде ограничителен, дали па даже не трябва да направим а, промяна в договорите. От друга страна а, е интерпретацията на комисията. Много петиции а, са били а, отхвърлени във връзка с нарушаването на а, основните права. Затова искам да чуя какво ще ни кажете по, в частност по случая с тройката и колективните права в Гърция. Ставаше дума за това, че Гърция не прилага европейското а, право заради а, меморандума, споразумението, но в същото време тройката включва институции, които не са ограничени от член 51 да прилагат правото на Европейския съюз. Тоест, смятате ли, че тройката не, е се, не е съставена от институции, които прилагат правото на Европейския съюз? Или по-скоро Гърция като страна членка има независимост в своето тълкуване ам, и виждането си, че хартата не трябва да се прилага? Благодаря госпожа Реда. Има ли още някой, който иска да вземе думата? Сега е момента, ако искате. Явно няма никой друг. Тогава давам думата на госпожа Джорджия Дуз да отговори. Благодаря. Но мисля, че ще се изненадате много, ако аз изляза с позиция, която е различна от тази, заложена в отговорите на комисията към петициите. Не съм аз човека, който ще а, промени позицията на Европейската комисия. Може би ако комисията по петиции а, иска да направи нещо по въпроса, може да се проведе специално изслушване на тази тема. Благодаря. Благодаря, госпожо Джорджедо. Не съм убедена, че госпожа Реда е доволна от вашия отговор. Може би това е добър шанс да а, направим така, че да а, се зададим с повече информация по въпроса. Това е важен а, дебат. Все пак темата е доста широка и всеобхватна. И е хубаво да се използваме, да се възползваме от тази възможност, да разберем колкото се може повече. А, може би ако а, има други въпроси от колегите, а, е редно те да си ги зададат. Ако не, аз бих продължила разговора по нашата тема. Председателят, нямаме 5 минути, тъй като, за съжаление, също така трябва да дадем думата на госпожа председателката за нейните заключения. Може би сега е добър момент да направим именно това. Смятам, че моментът е добър да приключим панела. Доста беше концентрирана, интензивна дискусията. На моменти беше и доста конкретна. Което е добре. За това сега давам думата на госпожа председателя, за да може тя да изготви своите заключения. Председателката, благодаря. Беатрис, дилемата е по-тясно или по-широко интерпретиране на член 51. И тя си остава пред нас. Не можахме да я решим днес. От друга страна, и искам да кажа на всеки един от вас, че искрено ви благодаря за това, че ни вдъхновихте. Дадохте ни кораж да бъдем сами по-смели в собствения си подход. Някои от вас дори а, имаха коража съвсем откровенно да кажа, че ние трябва да окажем натиск върху комисията и техните интерпретации. Мисля, че в тази връзка всички сме ви изключително благодарни. Сега вече ще можем да се а, позоваваме и в Европейския парламент на това, което се случи тук тази сутрин. Така че благодарности за тази възможност. Усмихнах се, когато един от вас каза, че правото е това, което съдът прави с него. Което е много а, трудна и същевременно много проста концепция. Колкото до основните права, те не са основна част от економическата интеграция, за всичко е ясно. От друга страна, те са гръбнака в процеса на създаването на Европейския съюз. И тази харта също така много ясно очертава разбирането за основни права в рамките на Съюза. Тя дава също така и гъвкавост на интерпретирането. Ще ми се да бяхме имали малко повече време. Например, изказването на госпожа Спавента за съдебната практика беше изключително интересно и бих искал да имаме повече време да поговорим повече за делата, които тя спомена, както и за а, Дъблин 2. Като докладчик по а, преработката на цялата дъблинска система, тази тема силно ме интересува. Предстоят ни обсъждания през март и законодателно предложение през април. Така че ще си позволя да ви потърся на малко по-късен етап, за да поговорим повече по тази тема и вашия труд. Повече смелост очевидно е необходима. Това стана ясно. Госпожа Барбара Спинели, наша колега, изтъкна, че в комисията Либе също работят по въпросите, които обсъждаме тази сутрин. И те също се опитват да намерят нещо изпомежду член 7, който, а, член 7, който в а, този парламент наричаме атомна бомба, защото той може да има такъв ефект. И от друга страна, а, други текстове, които а, следят какво правят страните членки. Като цяло аз се чувствам уверена, че за напред много пъти ще можем да се върнем към темата и да си общуваме отново с вас. В същото време, за мен това беше една от най-вдъхновяващите сутрини на които съм присъствала и съм изключително горда от това, че нашата комисия взема толкова при сърце тревогите на гражданите. Благодаря ви за това, че споделихте с нас времето си и експертизата си. Всичко най-добро за в бъдеще. Продължавайте да ни давате кораж да работим добре. Благодаря.